Ден, колеги. Следващата е, точка в дневния ред е, е въпроси към комисията. Първия въпрос е от господин Папастамкос и е към е, комисия, комисар Георгиева предоставяне на хуманитарна помощ на държавите от Северна Африка. Имате думата, госпожо комисар. Благодаря, госпожо председател комисията прие решение за спешна помощ с, е, за 3 милиона за разрешаване на либийската криза през февруари. Тази сума беше мобилизирана веднага и и след, след това през на 3 е, марта сумата беше увеличена на 30 е, милиона, допълнителни 6 милиона бяха мобилизирани по е, силата на е, гражданската защита. нашата помощ се е, осъществява чрез ЕКО или чрез а, държавите членки, координация на органа за гражданска защита и се осъществява по границите на Либия с съседните страни, репатриране е, на, емиг... на бежанци, хора с протекция на хора, които нямат статут на бежанци които не могат да бъдат изпратени в други страни. Хуманитарна помощ за самата Либия, медицински, медицинско оборудване, хирургическо оборудване за Либия, както и е, в някои региони, тъй като не цялата територия на страната е достъпна за хуманитарната помощ. Е, за, за, за, за сега е, можем да действаме само в западната страна, част на страната, а в териториите, които са контролирани от Кадафи, не можем. Имаме. Ако кому... Представихме становище, в което Европейския съюз, съюз изрази подкрепата си и е, изрази своето, своята подкрепа към страните от северо от Средиземноземно море. Италия има нужда от помощ и други страни биха могли да имат нужда от помощ, ако миграционните потоци са увесели. Е, е, операция Хермес 2011 е, започна през марта. Ние сме подготвени към различни сценарии и Фронтекс е готова и е подготвена да действа в случай, че има нужда да се управляват допълнителни миграционни потоци. Фонда за бежанци разполага с 25 милиона евро. Много държави членки са готови да изпратят специализиран технически персонал и технически съоръжения. Е, военните операции не накърниха и не попречиха на хуманитарните действия. В момента се водат е, преговори между Триполи и е, службата на, Европе... на ООН за хуманитарна помощ, но все още няма е, разрешение за достъп за хуманитарната помощ в източната част на либийската територия. Благодаря, е, госпожо комисар, господин Папастамко. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа комисаря за нейния отговор. Важно е Европейския съюз да има ръководна роля в света по отношение на хуманитарната помощ. Трябва да има хуманитарен облик Европейския съюз от една страна, но от друга страна стои въпросът доколко стига, достига тази помощ хората, които са в нужда. Смятам, че държавите членки искат да се отворят границите за навлизане на продукти от тези държави в Европейския съюз. Но ще се създаде една конкурентоспособност, една конкуренция и така ще стане, че Европейския съюз трябва да плаща два пъти и може да стигне до проблем в селското стопанство в южната част на Европейския съюз. Благодаря, господин Папа Стамко, всички знаете, че имате по 30 секунди. Благодаря, госпожо комисар. Относно помощта, хуманитарната помощ в кризисни региони. Най-драматичното въздействие, последствие може да бъде разделено на на три части. Първо, приток на мигранти от Египет, Нигерия. Комисията и държавите членки констатираха, че Европейския съюз е силно засегнат. Така че бяха влети средства в организации, не на последно място в организацията в рамките на ОНЕ, отговаряща за бежанците. 20 000 души напускат Либия. В източната част на Ливия, където имаме достъп. Ние предоставяме помощ за медицинско лечение и за предоставяне на храни. Все още няма криза с храните, но ние трябва да сме подготвени за една такава евентуална криза. Ние оказваме помощ и на субсахарна Азия особено в чат, където хората са в особено затруднено положение. Има риск за тяхната безопасност, защото а, те се считат а, за а, наемни войници. Разбира се, не цялото население може да бъде считано за такова. В областите, контролирани от Кадафи, разбира се, има нужда от хуманитарна помощ, но ние имаме ограничен достъп. Ние сме заделили 9 милиона евро и ако и когато условията го позволят, ние ще мобилизираме тези средства и ще мобилизираме и хуманитарните организации, така че те да могат да окажат съответната помощ. По втората част от въпроса ви достъпа до пазарите. Това е, е, включено и в инициативата за Средиземно море. Трябва да се гарантира, че ние предоставяме ем, едно по-добро бъдеще на тези държави. Ние насочваме вниманието си върху търговията. Търговията в Европа, а и между самите държави в рамките на Средиземноморския басейн. Господин си има допълнителен въпрос. Благодаря. Госпожо комисари, Госпожо комисар, предвид положението в страните от Северна Африка и всички предизвикателства, които ни отправя то, Европейските фондове също са изправени пред предизвикателство. Вестник Financial Times публикува статия, е, където е написано, е, че европейските граждани са репатрирани, докато тези, които са останали там, са останали без медицинска помощ и повечето от тях са унгарци. А медицинската помощ е нещо изключително много важно. Как ще се справите с този въпрос? Um, Първо, искам да кажа, че Евакуирането на европейските граждани беше истински успешно. Ние постигнахме координация между държавите членки, е, разработихме център за мониторинг и информация, за да се осъществи тази координация и така е, голямото мнозинство от нашите граждани бяха евакуирани от е, Либия по най-бързия начин до момента масовата евакуация приключи. Може би около 200 души останаха. От тези, които са останали, искат да бъдат е, евакуирани. И много от тях бяха евакуирани е, на е, руски самолет. Сега, колкото до медицинското обслужване, докато ние евакуирахме европейските граждани, е, започнаха, така появиха се някои последици. Някои от тези медицински граждани всъщност оказваха медицински грижи на либийските граждани. Имам предвид основно медицински сестри, не толкова лекари, колкото медицински сестри. И сега правим всичко възможно, е, за да мобилизираме хуманитарни организации, които са специализирани в медицински грижи, които да оказват медицински граждани на граждани от Либия, както и на граждани от трети страни. Е, според нас е, е, Кадафи не позволява действието на хуманитарни организации в западната част на страната. Това не е достатъчно подчертано, но за съжаление това се случва. Докато в източната част на страната наш екип, наши експерти се върнаха от мисия за оценка и сега, независимо от това, че има все повече ранени, на които е, са необходими медицински граждани, е, международната общност оказва медицински грижи, е, също така и необходимите лекарствени средства. Това за сега е достатъчно, но това не се отнася и в градове като Бешрата или в частта от страната, която се контролира от Кадафи. Вероятно знаете, че сега има опити е, за изпращане на медицински кораби в Либия и по този начин ще се увеличат е, броя на грижите, които се оказват. Благодаря ви. А сега е, пристъпваме към следващия въпрос. Въпрос на господин Балцитис, който е отправен към комисията Сар Хълманаки. Ако обичате, е, давам ви възможност да размените местата си. Е, става въпрос за е, различни нива на медицинско обслужване в държавите членки. Госпожо, когато станете готова, имате думата. Благодаря, госпожо председател почитаеми членове на парламента, съобразно договора, правомощията за различните нива на здравните грижи е от национално естество. Европейския съюз трябва да подкрепя, да координира или да замества действията на държавите на членки за защита или подобряване на човешкото здраве. Предвид това, е, комисията смята, че всички граждани на Европейския съюз трябва да имат общ достъп до е, висококачествени здравни грижи и комисията предприе много инициативи в тази област е, и с удоволствие ние отговаряме на въпроса на член на Европейския парламент. През 2009 година комисията прие комунике за солидарност при е, намаляването на е, разликите в здравните грижи в европейското ниво и там се подчертава необходимостта да се отстранят е, тези, тази, нерав, тази неравнопоставеност. Комисията предприе действия в 14 държави членки за подобряване на здравните грижи в рамките на здравна програма. Общия достъп до висококачествени здравни грижи е фокус и на открит метод за координация за е, здравни грижи и то за дългосрочни грижи. Държавите членки е, си определиха специфични цели във връзка с техните е, здравни системи. Достъпа до здравните грижи, качеството на здравето и устойчивостта на здравните грижи и на политиката за здравни грижи. В допълнение, в новата директива по правата на пациентите при трансгранични здравни грижи се подобрява информацията за информация в чужбина и се търси евентуално възстановяване на средствата. И накрая здравните грижи са част от сегашната кохезионна политика – и е, мерките, като например модернизиране на инфраструктурата в е, болниците, закупуване на медицинска апаратура или обучение на медицински персонал, ще подобри достъпа на гражданите до медицински грижи, особено в най-бедните райони. Благодаря ви, господин Балситис. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря за вашия обстоен отговор, но моите избиратели ме питат какво се случва с хора, които страдат от сложни болести. И грижите за тях се поемат от най-близките им. Тези хора съответно не могат да работят и тяхната ситуация е много неопределена и несигурна. Не трябва ли да се хармонизират услугите и също да се вземе предвид сигурността на трудовия пазар на тези, които се грижат за близките си, които са болни? Господин Шванцес и след това господин Матера. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Да, вие се позовахте на този проблем и проблема свързан с здравните права на пациентите, когато се лекуват в друга държава членка. Когато някой иска да отиде в друга държава членка и да се лекува там, той има право да му бъдат възстановени разходите. Това е едно от добрите позитивни решения на Европейския съд. Исках да, задам, да задам въпрос, свързан с етиката, но ще го задам малко по-късно. Госпожа Тикао. You, Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, бих искала да задам един въпрос за националните програми за здравеопазване. За съжаление, много държави членки намаляват бюджета си за здравеопазване заради кризата. Но. Но. В крайна сметка много добре знаеме, че всеки, който не бива лекуван на време, ще струва по-скъпо по-късно. -по Госпожа комисар, това, което мога да кажа е, че трябва всички тези проблеми да бъдат решени като имаме предвид обаче е, принципа за субсидиарност, т.е. ние трябва да е, уважаваме е, правомощията на държавите членки, но факт е, че има много големи разлики между държавите членки. Комисията ще направи всичко възможно, за да може да подпомогне на държавите членки да постигнат по-голяма хармонизация. Нашият приоритет е да улесниме сътрудничеството между държавите членки за намаляване на различията. Това, което можем да направим е, е всъщност да създадеме правила за корпоративна отговорност на фармацевтичните предприятия. Що се отнася до въпроса на господин Худис? Когато директивата бъде готова, то тогава ще очертаеме една ясна правна рамка за, за възстановяване на средствата при е, лекуване е, в друга страна. Тогава гражданите ще знаят кога, кога могат да получат обратно парите си и кога не и на каква основа. Но до тогава, за съжаление, ще трябва да изчакаме. Благодаря, госпожо комисар. Сега минаваме към следващия въпрос от госпожа Харкин към комисара Таяни. Става дума за базовите технологии. Господин комисар, когато бъдете готов, моля да отговорите. Благодаря, госпожо, за този въпрос. Що се отнася до тези генерични или базови технологии, на 30 септември 2009 година комисията прие съобщение която определяше обща стратегия за а, тези технологии. Въпреки капацитетите, въпреки а, е, многото научни изследвания за някои базови а, а, тех, някои базови технологии не могат да се прехвърнат, да се превърнат в продукт, изделия или услуги. Тоест, трябва да има стратегия, която да е, подпомага въвеждането и приложението на тези базови технологии в е, европейската промишленост. Както това беше примерно за дигиталните технологии. След приемането на това съобщение е, свикахме е, работна група на високо равнище по базовите генерични технологии. Е, дейност, дейностите се е, наглеждат от госпожа Нели Крус, от госпожа е, Рединг и от мене. Групата разполага с една година за предлагане на препоръки относно генеричните дигитални технологии. В тази група има представители на 27 страни, на научните среди, на асоциациите на малки и средни предприятия, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка. Е, те, из, те из, из, изработиха един документ, свързан с технологическите предизвикателства, пред които е изправена Европа. И този документ е, е на сай, е качен на сайта на Генерална дирекция предприятия. Е, заключенията на работната група ще бъдат представени на комисията през юли и тези заключения ще имат огромно значение за комисията, чиято цел е да създаде обща рамка за подкрепа на програмите в областта на научната и развойна дейност. Тези технологии технологии са от огромно значение за нашата економика, тъй като те представляват инструментариум, който може да създаде нови изделия, нови услуги. Това може да бъде те могат да, да способстват за новата трета промишлена революция на Европа и тогава ние ще, бъде, ще можем да бъдем в челните редици е, на е, създаването на индустрии, технологии е, с ниско, нисък процент на въглерод. Тоест, трябва да продължиме да бъдем силни там, където сме силни, в тези отрасли, които са стратегически за Европа. Тези технологии са и от огромно значение за растежа на нашите пазари. Нека спомена няколко цифри. Техният обем е според предположенията, повече от 950 милиарда евро с ръст от 5 до 46% годишно. Това, представ... Това са огромни, невероятни възможности за новите технологии и, и е, конкурентоспособността зависи от тяхното използване. Тоест, ние не трябва при всички случаи да се възползваме от възможностите, които ни, са, ни се предоставят. Комисията ще е, поеме своите отговорности, но се нуждаеме от помощта на Европейския парламент, още повече след е, влизането в сила на Лисабонския договор и е, по-големите правомощия, правомощия на Европейския парламент. И аз като бивш депутат мога да ви кажа, че нашето сътрудничество ще доведе до отлични резултати в тези много важни за нашата конкурентоспособност и растеж области област. Госпожа. Всъщност, ние искам. Говорим за индустриалната революция. Е, има много въпроси, но един от тези, които са много важни, е, това е пропаста между идеята и отражението и на пазара. Е, Европейския съюз много често губи своето предимство. Говорим и за липсата на европейски патент, необходимостта от това, че трябва да се намали фрагментирането на регулаторния механизъм. Искам да ви питам какви стъпки ще предприеме комисията, за да се вземе с един от тези въпроси. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Харкин. Благодаря ви, че напомнихте работата, извършена от комисията. Благодаря ви и за това, е, че е, така е, ни приканвате да направим нещо повече като изпълнителна власт. Казах, че ние чакаме резултатите от работата на експертната група преди да се изготви стратегия на комисията. Това е средносрочен документ, при който експертната група предложи три стълба с е който да се е, запълни тази пропаст и е, всяка, всеки един от тези стълбове е задължително условие, е, за да може е, е, правилниците да се прилагат цяла Европа. Технологията трябва да доведе до по-конкурентоспособни продукти и това до патентите. Трябва научно-изследователската работа в Европейския съюз да се насочи към изследвания в технологиите. На второ място продуктите трябва да претворят тези завоевания в технологията в конкурентоспособни конкурентоспособни продукти. И е, трябва, освен това, да има пилотни проекти в европейските научни изследвания. Третия стълб е – глобалната промишлена конкурентоспособност. Ние трябва да запазим сегашното ни ниво на производство, за да бъдем конкурентоспособни е, спрямо иновационни продукти, особено в областта на цената. Трябва да се подобрят и условията за е, инвеститорите, да ги насърчаваме да инвестират именно в Европейския съюз. Тоест, ние трябва да привличаме инвестиции, да работим и в е, общностни програми, е, които да благоприятстват развитието на този ключов сектор. Трябва да се запълни тази липса, е, тази пропаст между изследователската дейност и нейното приложение. Това е, се наблюдава в много области на производството в Европейския съюз т.е. прехода от е, изследването към продукта, особено в, е, е, което засяга всъщност промишлеността в цялото и разнообразие. Аз съм за аз съм за политиката на кластерите, е, която сега има около 2000 кластера и там има една приемственост между университетите, изследователската е, дейност и производството, промишлеността. Всичките трябва да се объединят в кластери, за да може нашата промишленост да стане по-конкурентоспособна. До тук сме стигнали, госпожо Харкин. Ще работим неуморно и всички предложения, е, които са отправени от Европейския парламент, са добре дошли ще бъдат разгледани много внимателно, поне от мен лично. И ще е, взема предвид е, всички е, препоръки, които вашата институция ще отправи. Сега имаме въпрос от господин Дейвис. Той е към госпожа Даманаки. Госпожа. Да, госпожа Каманаки. Е, става въпрос за европейското, е, европейската рибна промишленост. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, когато моите служби започнаха да подготвят е, пакета с реформи в областта на рибното стопанство, е, те включиха предвид някои альтернативи за реформи. Едната възможност е, е да се реформира политиката политиката след 2013 година. С това статукво се използва като желон, за да се взема предвид влиянието на другите альтернативи. Това статукво взима предвид дългосрочни планове за управление, контрол върху регулирането и върху вноса на е, рибни продукти. Ако не променим нашата политика, то тогава до 2020 година устойчивостта на рибните запаси ще е извън контрол. 6% от рибните запаси могат да достигнат максимална устойчивост до 2020 година. Това трябва да се сравни с нашите цели да постигнем максимален устойчив улов до 2015 година. При сегашното статукво няма възможност да изпълним нашите задължения, свързани с постигане на максимален устойчив улов до 2015 година съгласно економическите резултати на нашата морска флота. Само някои флоти ще бъдат економически жизнеспособни. Сектора като цяло ще има печалби близ, близо до 0%, дори и като цяло картината е такава. Уловите ще продължат да намаляват, както е, какъвто е случаят е, сега. Професията на рибаря ще бъде застрашена и няма да е привлекателна за младите хора. И така, статуквото не е альтернатива за нас, за комисията. Ние имаме нужда от тази реформа и работим за нейното изготвяне. Благодаря, госпожо комисар. Господин Девис, и други двама колеги искат да зададат въпроси. След това комисарят може да отговори на всички. Благодаря, госпожо председател. Комисарят описа една много депресираща картина за това, че морската флота е нежизнеспособна и ам, рибарите ще останат без поминък. Но ние не знаем дали ам, можем да ам, признаем и 50% от постигнатото в рибната политика. Има много случаи на свръхулов и реалността е такава, че ситуацията е много крехка. И знаем, че много от рибните стопанства на държавите членки просто ще рухнат. Госпожа Матера, господин Кели, първо госпожа Матера. Благодаря, госпожо, госпожо председател, че ми дадахте отново а, думата. Аз наистина споделям, споделям загрижеността на колегите и, съм, и смятам, че морските системи трябва да бъдат а, защитени, но същевременно съдбата на рибарите и на общностни е, е незавидна. Комисията ще намери ли по-уравно, по-балансирани мерки от една страна да се защитат екосистемите, но да се защитат също всички от тези, които работят в областта на рибарството? Да, наистина кар- кар- картината е много е, депресираща но господин Дейвис спомена въпроса с изхвърлянето на рибата и а, използването в последно време на мрежите, които се, се правят специално, за да може да се изхвърля след това а, рибата. А, госпожа комисар, ще се вземат ли мерки за да се прекрати тази практика? Госпожа комисар, благодаря, госпожо председател. Ако продължиме така с статуквото, статуквото да. Не, наистина ще има просто изчезване на запасите. А това е не, не, не, така че може само да се съгласа с това, че положението е много лошо, сектора е уязвим и че е, сме изправени пред екстремни обстоятелства и последиците ще бъдат много лоши. Затова е необходима реформа, затова е необходимо да намериме и да приложиме мерки за постигане на истински баланс баланс между от една страна устойчивост на запасите и от друга страна и економически мерки и въвеждане и провеждане на реформа за защита на сектора ние не можем да кажем, че, при, че, при, че при, предпочитаме екологията а, пред рибарите. Ние е, сме загрижени и за риба, съдбата на рибарите и за бъдещите поколения. Защото ако нямаме запаси, ако нямаме риба, то тогава рибарите в а, а, Средиземно Средиземско море и другите морета няма да имат бъдещи. Така че ако искаме искаме е, нашите рибари, нашата рибна промишленост да имат бъдеще, но то трябва да се погрижиме за запасите. Така че ще направиме добри предложения и ще е, ще се, ще се опитаме да запазиме е, поминъка на рибарите. Е, няк... Друг е, член на парламента ми зададе въпрос. Да, ние е, искаме да разгледаме и сме готови е, да прегледаме всички нови технологии, да видим какви, какви, нови, какви нови мрежи, какви нови технологии могат е, да бъдат е, а, внедре, внедрени. Така че аз съм готова да разгледам всички инициативи а, и бих искала да кажа, госпожо председател, още, още веднъж, че статуквото не е вариант, не е опция. По този начин няма да можем е, да запазим устойчивостта на, на запасите и е, да се погрижиме за бъдещето на тази общност. Благодаря, госпожо Госпожа, госпожо комисар, следващия въпрос е към господин Хигинс основ, относно премахването на перките на колите. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря почитаемия депутат за неговия въпрос, защото ми се предоставя възможност да ви информирам за премахването на перките на колите. Той, това е забранено от 2003 година с правилник на съвета за забрана на риболовни кораби, е, които е, ловят риба. Тоест, с, с, за риболовните кораби. С други думи има обща забрана. Обаче е, сегашните регламенти позволяват при някои обстоятелства е, на борда е, да се обработва рибата, което означава да се премахват перките на кораба. Т.е. по този начин всички каркаси на колите оставят на кораба. Именно тук възниква проблема. От тук е, възниква и проблема с премахването на мерките на колите през последните години. През февруари 2009 година ние предложихме план за действие и е, предприехме някои мерки. Освен това, ние работим активно с регионални организации за ефективни режими за управление за най-застрашените е, видове коли, за да могат те устойчиво да се използват. Е, така че е, проблема, пред който сме изправени е да има публична консултация. Ние вече провеждаме такава консултация от няколко месеца и съответния документ са подчертани три основни възможности, които в момента се обсъждат от експерти навсякъде по света, за да се подобри контрола и за да има пълно спазване на изискванията. Основните партньори, като например научни работници, НЖО, но най-вече риболовната промишленост вече ни запозна със своето мнение. Искам да ви уведомя, е, че за нас въпросът за защита на кулите е, е много сериозен за нас и аз искам моите служби е, подробно да го разгледат. Ние правим и оценка на въздействието. Както знаете, в край на краищата може би ще се промени регламенторните механизъм. Искаме да предприемаме възможно най-рано законодателна инициатива инициатива и за нас този въпрос е приоритетен, за да не губим време. Искам освен това да кажа, че комисията предприе доста мерки за да гарантира устойчивото управление и въобще защитата на а, колите, не само а, премахването на перките. А, ние имаме план за действие, ние сме забранили а, а, упр... за определени видове коли, а, които а, да се ловят в нашите териториални води, въобще на Европейския съюз и под 100 метра дълбочина, за да се защитят а, колите, които живеят е, на голяма дълбочина. Миналата година е, ние изготвихме е, и квоти за залавяне на кули. Искам да ви кажа, че преговорите бяха много тежки, но в край на краищата постигнахме успех. Имаме устойчиво предложение за тази година, надявам се и за до година. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Даманаки. Първо, господин Хикенс. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар.

Е, е, всъщност, когато отрежете перките на кулите, това е нещо нечовешко и варварско. Е, просто гледате как те умират и това трябва да бъде забранено. И когато се предложи по този регламент от 2003 година, просто не се прилага. Много е трудно. Ние трябва да създа... също да забраним такава практика. И затова, когато се говори за това, че просто ще бъдат заличени, ние ще, като гъба ще ги оберем и ще изчезне този вид. Е, изчислено е, че през 2009 година е, се смята, че има 36 милиона перки за 73 е, милиона кули. Това води до големи печалби, обаче независимо от това е варварско и трябва да го забраним и ние трябва да бъдем лидери и да го гарантираме. Благодаря. Господин Кроли има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и на комисаря за нейния отговор. Като имаме предвид, че през 2003 година беше забранен практиката с премахването на перките на колите. Обаче има и ситуация, в която скумрията е застрашена. Има споразумение на европейско ниво за това да има намаляване на обема на оловената скумария. 200 хиляди тона е в момента улова. Какво може да се направи, за да се санкционират практиките на свръхулов на този вид риба? Благодарим, Дейвис. И така нашите съюзници от Либия изчезват и рибата изчезва от моретата. Добре е това, което комисията се опитва да прави. Тя се ориентира от нуждите на пазарите и в Азия има голяма нужда от продукти от кула. Ние трябва много внимателно да проучим ситуацията и да контролираме улова на акулите, така както вие... Смятам, надявам се, че ще вземете преди това в изготвянето на вашето предложение. Комисарят, съгласна съм с депутатите, че съществува забрана и ние не може да сме доволни от сегашната ситуация. Съгласен съм, съгласен съм с вас, познаваме реалността. Знаем ам, как се подхожда и знаем, че този економически сектор е много доходоносен. Трябва да предприемем мерки в рамките на нашата правна рамка. Проблемът възниква, защото в момента промишлеността действа така, че акулите се улавят на различни места. Има голямо търсене, особено в Азия, така че може перките да бъдат премахнати на едно място, телата да бъдат транспортирани на друго място. Трябва да имаме предвид това. Е, ето защо не започнахме с процедури на е, консултации и за да можем да се справим с тази трудна ситуация. Това, което искам да ви кажа е следното. Ние ще изготвим едно амбициозно предложение. Надявам се до края на годината да бъде създаден а, нов правен инструмент, свързан с, премахва, с а, забраната за премахването на перките на акулите и се надяваме да решим този проблем веднъж и завинаги. Сега проблема свързан с кумрията. Мога да ви кажа, че в е, Европе, тази област Европейския съюз е направил най-доброто, на което е способен. Ние си сътрудничим с промишлеността, с рибарите. Те трябваше да пожертват много неща, за да се гарантира устойчивостта на, на рибните запаси. Ето защо а, ние сме много разтревожени, когато Исландия и Файорските острови едностранно увеличават а, своите квоти. Това са примери, които не могат да бъдат толерирани и прияти. Ние, е, и, имам предвид и моите служби, е, работим е, за решаване на този проблем. Обсъждаме проблема с комисария Де Гухт и ще изготвим законодателство, свързано с правен инструмент, който да се прилага в такива случаи. Правните инструменти, с които разполагаме в момента, се отнасят много, се отнасят единствено до свежо уловената скумрия и до рибното брашно и рибното масло. Това са продукти, които се експортира, изнасят главно от Исландия и Ферските острови. По време на следващия риболовен сезон надяваме се вече да сме ам, осигурили закрилата на рибните запаси. Благодаря, госпожо комисар. Сега минаваме към въпроса, подставен от заместник председателя Краца за новата стратегия на Средиземноморието. Госпожа комисар, имате думата. Бих искал да благодаря на госпожа Краца за нейния въпрос, защото той ни дава възможност да разгледаме това много сложно положение, каквото е в момента в Средиземноморския басейн. Комисията прие неодавна становище за партньорство, демокрация с страните от южния бряг на Средиземноморието. Там се съдържат предложения за борба с предизвикателствата, пред които е, е изправен този регион, предвид положението и събитията в региона. Бих искала, госпожо председател, да да кажа, че комисията с задоволство отбелязва е, одобрението на съобщението от всички държави членки и от Европейския парламент. Поне надявам се, че ще е така. Нека да ви обясна какви действия предприехме до сега с цел а, новата морска стратегия за Средиземорския басейн. Първо, интегрираната морска политика. Вече създадахме е, работна група на тази тема в която са представени всички е, държави около Средиземноморието, както и регионалните конвенции която да, да обсъжди всички е, дей, дей, дейности, инициативи и финансирането им. Е, има, съществува също и един първи проект за техническо, техническа помощ в рамките на инструмента за партньорство с тези страни. Бих искала също така да ви информирам, че сам, самата аз лансирах една инициатива неодавна. ставаща дума за проект за сътрудничество заедно с Международната а, организация по морско право и ам, Международната морска организация и е, Европейската инвестиционна банка. Ние ще определиме цели, е, цели, целеви дейности, свързани най-вече с обучението, като обучението е един основен приоритет за този регион. Имаме също така и действия, свързани с е, надзор над е, моретата и участието на частния сектор тъй, тъй като нека не забравяме, че, правя, че частния сектор трябва непременно да участва в всичките тези дейности, тъй като неговата роля е от огромно значение. Също така ще координираме нашите условия за от, контрол над рибарството и всичко свързано с тази област. Що се отнася до защитата на околната среда и борбата срещу климатичните промени, комисията изработва с държавите членки един документ за е, състоянието, доброто състояние на водата, въздуха и околната среда в тази област. Знаете, е, това ще, това ще се проведе в рамките на Барселонската конвенция. Що се отнася до проблемите, свързани с миграцията и съби... неодавнашните събития в региона, ние ще, под... ще подкрепиме е, държавите членки, които са под натиска и ще мобилизираме финансови средства. В, в, в, в момента е, се опитваме да определиме приоритетите в е, рамките на фонда за, за, за спешна интервенция и фонда за миграция. Що се отнася до надзора и на външните граници, контрола на външните граници, ние сме в постоянно постоянен контакт с Фронтекс и наблюдаваме операциите по контрол на външните грани. Фронтекс и Евро, Евро, Европол в момента провеждат една оценка на въздействието за начина по който тези събития могат да се използват за а, криминални цели и за а, нелегална иммиграция. Благодаря ви, казва госпожа Краца за нови насоките, които е предприела комисията в последно е, последно време в светлината на последните събития. Но бих искала да ви попитам как оценявате е, проектите свързани с е, замърсяването при пренос на енергия, например, и по какъв начин те могат да бъдат включени в морската политика и каква добавена стойност може да очаквате от тази нова политика, която споменахте. Благодаря, госпожа Краца. Сега аз не знам някой друг има ли въпрос? Има ли има допълнителен въпрос? Добре, господин Латвия сега има думата. А, госпожо комисар, в рамките на новата средиземноморска политика в областта на риболова и е, на очертаната от вас рамка, а, страните, които са по южното крайбрежие на Средиземно море, които са затънали в дълбока криза, според вас това трансгранично сътрудничество може ли в рамките на кохезионната политика да се говори както за политиката на съседство, така и за политиката на риболова и всъщност да се увеличат рибните запаси в Средиземно море и да продължи риболова там. А, госпожо председател, аз имам въпрос към госпожа комисаря. Много държави членки е, се опитват да решат или да прехвърлят проблемите на тяхното рибно стопанство към страни, които не съществуват в правната система. Имам предвид Западна Сахара. Е, комисията е, настоя е, да започне преговори с Марокко по споразумение за риболова. Какви са гаранциите обаче, че и информацията, която ще получаваме и фондовете, които ще е, получим е, по силата на това споразумение, е, ще отидат към Западна Сахара, а не към нуждите на риболова в Европейския съюз. Благодаря ви. Аз съм съгласна с госпожа Краца, че действително има възможност за увеличаване на замърсяването, защото превоза на енергийни ресурси в Средиземно море е много голям, и има опасност. Е, Средиземно море е почти затворено море. Е, и има опасност от замърсяване. В момента ние увеличаваме нашето сътрудничество с държави членки, не искам да кажа на госпожа Краца, че господин Поточник и лично аз другата седмица отиваме в Гърция и там ще се опитаме да организираме нещо за замърсяването на в Средиземно море. Освен това искам да ви уведомя, че в Средиземно море катерите по-малко замърсяват околната среда, отколкото кораби, които се наблюдават от сателити, е, като например SafeSynet и CleanSynet. Имаме такива системи. И сега насърчаваме държавите членки, е, които са крайбреж на Средиземно море, да участват в тези системи за оценка на замърсяването от кораби. И искам да стимулирам не само нашите държави членки, но и нашите съседи, а, за да проведат дискусия и да си сътрудничим за постигане на тази цел. А, сега, специално за регионалното сътрудничество, а, Искам да кажа, че действително ние ще предприемем инициативи. Има доста инициативи в рамките на GFCM. Това е общия комитета за риболов в Средиземноморския басейн. Е, ние работим и по нова стратегия за Адриатическо море е, и за Бяло море. И е, работим с правителствата на крайбрежните райони крайбрежните страни имам предвид Италия, Словения, Гърция, но също така имам предвид и, други съседи, други, други крайбрежни страни, Харватия, Черна гора, всички и Албания искаме да ги приобщим към нашата стратегия и защо да изготвим една стратегия за сътрудничество с целия регион. Това е истинска възможност за използване на фондовете, както каза господин депутата. Колкото до кратката забележка за Западна Сахара, действително ние се безпокоим е, е, правилата и същинските бенефициенти, които ще се възползват от средствата, които отпускаме на Марокко е, по силата на тези споразумения за риболова. И за това ние поискахме марокканското правителство да ни предостави данни не само за прилагането на споразумението по принцип, но и за регионалния подход по това споразумение. И начина по който ще се разпределят средствата в различните региони на Марокко. Ние ще се опитаме да подновим протокол за преходен период от една година, само за да преценим дали може да се преминем следващо ниво. Много предпазливо действаме. Благодаря, е, е, госпожо комисаря. Много ви благодаря за участието. Е, сега пристъпваме към въпросите към госпожа Гяген Куин. Първо въпрос на господин Папа Николао, когато става въпрос за обучение на изследователи и оценка на университетите в емблематичната инициатива за иновации. Давам ви думата, когато станете готова. целта е 3% от бюджета. Призоваваме за устойчив растеж и за адекватна реакция на увеличаващите се предизвикателства. 3% за научно-изследователска дейност може да е един ключ за решаване на тези проблеми с нарастващия брой предизвикателства. Миналата година държавите членки и, комисията проведоха разговори и сега повече държави членки са си поставили тези цели, свързани с научно-изследователската и развойна дейност, като срокът изтича през април 2011 година. Годишното проучване на растежа включва различни економически цели, които са реалистични и изисква координация координация на отделните научно-изследователски практики и действия. Необходими са отлични научно-изследователски практики, ако бъде постигната тази цел от 3%. Европа има нужда от поне още 1 милион учени и академици, за да изпълни своите амбициозни цели. Има много изследователи, които ще се пенсионират в скоро време. Всички ще се облагодетелстват от продуктите на научно-изследователската дейност и промишлеността и гражданите. Използват се международ, международно признати показатели, за да сравни ситуацията на Европа с, с, с не, нейните конкуренти. От 300 до 45 годишна възраст само 3 на, на голям процент от населението а, са академиците, които се занимават с научно-изследователска дейност. 37 а, процента е нивото, което съставлява общите международни публикации. Съжалявам, госпожо комисар. просто много бързо четете и преводачите не могат да ви превежат. Това се случва през цялото време, госпожо председател. Резултатите през юни ще покажат а, какво, каква е ситуацията с предварителните изследвания. Това изследване ще включи не само научните изследвания, а и други важни области, като иновации, образование, регионални ангажименти и интернационализиране. Тази концепция ще даде възможност на политиците, на студентите, на университетите да измерят своите способности и също да има, да има лични и собствени класификации и категоризации, които отговарят на техните нужди. Господин, господин Папа Николао. Благодаря, госпожо председател, благодаря, госпожо комисар, за вашия отговор. Искам да напомня, че преди 8 години, през 2003 година, по време на нашето планиране, ставаше въпрос за Лисабонската стратегия и беше казано същото, че ние трябва да се оповаваме на изследвания, на иновации, само тогава ще бъдем по-конкурентоспособни в економиката. Виждаме, че времето мина, госпожо комисар, и какво ви дава възможно, какво ви дава повод за надежда, че сега ще имаме по-разумни резултати, а, а няма да се случи като а, преди, защото видяхме, че Лисабонската стратегия е провал. Благодаря много. Аз лесно изслушах и разбрах комисар. Фантастично е това, което казвате, госпожо комисар, но ако, е, ако европейските комисии, е, институции имат всички целият капацитет, за да е, се сътрудничат и дали имат капацитет също да избегнат при повтарянето на дейностите в тази област. Сега, разликата между това, което беше преди и сега и, Лисабонс, и Лисабонската програма. Сега, е, Ангажиментът е поет не само от комисията, от държавите членки и от е, Европейския парламент, но също и Европейския съвет. времено имаме много добра система на контрол, имаме 34 поети ангажимента, които проследяваме докъде са стигнали, какво, какви са проблемите, постигнати ли са резултати и ако не са постигнати резултати, защо. Всека година ще имаме е, и конвента по иновациите, който ще направи анализ на свършеното през годината, преди да се вземат решения за следващата година. Така че смятам, че разполагаме с добър инструментариум, за да се получиме и да не повтаряме грешките от Лисабон. Съще, същевременно е, всички са определили точно целите си и начините по които ще, начините по които ще постигнат тези цели. Това мисля, че е една добра крачка напред. Сега, е, всички държави членки се сблъсват с е, проблема с е, свързан с челните университети. Защото не е достатъчно да имаме един или два университета в е, Европейския съюз, които да могат да бъдат водещи. Ние трябва да модернизираме нашите университети и трябва наистина да, да, да внимаваме да няма преповтаряне на, е, на дейностите и за да може в всеки университет да има факултети и да има звена, които да могат да, да бъдат е, носители на челен опит. Но нека не забравяме, че комисията няма правомощия в е, тази област. Така че ще правим това, което прави комисаря Василио, т.е. да обясним на държавите членки, че не може да продължиме с е, политиката такава, каквато беше в миналото. Ще трябва да определиме кои са отраслите, в които трябва да работиме, че трябва да се занимаеме с специфични университети, да създадеме кластери за челен опит да модер... и да модернизираме всичко това с цел получаване на целите. Следващата въпросът е от господин Цукалас относно минималния контрол и голямото количество грешки в дейностите на седмата рамкова програма на научно-изследователска дейност. Ще внимавам много да не бързам заради преводачите. А, сега, е, трябва да има последващ контрол върху дейността. И всъщност трябва да имаме достатъчно а, е, да се, да, да се докажат разходите от бенефициентите. Сега, в рамките до 2007 и от 2007 до 2013 година, първият период, който се учете, е започна месеци след началото на проекта и в края на краищата се постигна критичната маса от документи само през 2010 година. Така че стратегията на Комисията за контрол за научните изследвания трябва всъщност да сме сигурни в легалността и регулярността на разходите за многогодишен период през целия период. До 31 декември миналата година комисията получи 345 аудиторски доклада, които покриват участие в проекти EFB7. Едновременно с тогава същия период имаше корекция от 4,4 милиона вследствие на грешки, които бяха установени при аудитирането. и Има 88 милиона 633 хиляди. И в края на краищата става въпрос при споделянето на разходите и при възстановяване на някои разходи. Основната опасност е, че е, тези, е, е, които включват разходи, които могат да се покрият, има по-голяма риск, защото има критерия за избираемост на проектите и обичайните практики на бенефициентите. И особено изискването бенефициентите е, да е, назначават персонал и да има непреки разходи по проекта. Обаче има други разходи, които не се признават за съфинансиране. През април 2010 година комисията издаде комунике, където се предвижда възможности за упростяване на правилата за финансиране на научно-следователска работа. Упростяването и изясняването на правилата и на процедурите ще намали обема на грешките и ще се увеличи е, сигурността, че всички разходи са законосъобразни. Но и самите научни работници ще участват в рамковите е, програми и ще се постигат целите на Европейския съюз съюз. Колкото до общия консенсус по много въпроси, той може да се приложи в настоящата финансова рамка. На 24 януари тази година комисията предприе действия за упростяване и конкретни мерки за ретроактивно действие по проектите FB7. Благодаря ви, Казва госпожа председателката. Госпожо комисар, благодаря ви за изчерпателния отговор. Независимо от това, аз виждам, че има 0,04% виждаме, че става въпрос за 4% от бюджета, т.е. повече от 2 милиарда евро. Надявам се модела да не е линеарен и когато имаме контрол върху 4%, ние няма да подписваме заповед за 4%. Мисля, че е ясно, че трябва първо да се упростява управлението на седмата рамкова програма, както и на осмата, като едновременно с това искаме много по-подробен държавен контрол. Може да ви се стори противоречиво, но не е. Но ние всички проявяваме интерес към научните изследвания и знаем, че само те ще спасят Европа. Благодаря ви. Комишна. Госпожо комисар, казва председателката. Да. Аз мисля, че трябва това да ни бъде целта. Трябва нещата да бъдат колкото се може по-прости за нашите партньори и да сме сигурни, че поне доколкото можем, бенефициентите да могат пряко да а, а, кандидатстват и съответно да, а, да, да оправдават разходите и да няма паралелно счетоводство, както правят сега. Естествено, че има е, опасност от грешки, но в края на краищата ние приемаме и мисля, че всеки е прият, е, че е, научните работници не проявяват интерес към е, злоупотреби с европейски фондове. В момента е, те, използват, те действително водят базисни изследвания и водят до нови продукти, които са чудесни и мисля, че е, нещата не са чак толкова сложни, а са възможно най-прости за партньорите. Е, сега, председателката, искам да кажа на тези, които очакват, е, искам да ви кажа, че следващия въпрос ще бъде е, последен въпрос към госпожа Магинен, защото следващия комисар също очаква думата. Господин Поточник си чака реда. И е, сега следващия въпрос е за участието на малките средни предприятия в научно-следователската дейност в е, Европейски съюз. Госпожо е, председател, е, комисията иска да улесни достъпа до финансиране на малки и средни предприятия до европейските програми и в края на краища, за да може плода на техните изследвания да стигне до пазара. Това е приоритет на комисията, както е посочено в комуникето по Съюз за иновациите, който беше прият през октомври миналата година. В акта за малките предприятия, който беше прият през юни 2008 година и прегледа на този акт, който беше прият на 23 февруари тази година, в край на крещата Зелената книга иска да види какви са предизвикателствата пред обща стратегия за научно следователска дейност в Европа и там има ключови въпроси за бъдещето на научно следователската дейност в Европейския съюз, както и специфични въпроси, както как да откликнем на потребност потребностите на малките средни предприятия. И е, общата стратегическа рамка всъщност иска да упрости участието в европейски програми, е, по, да го упрости, да го направи по-привлекателно за малки и средни предприятия. Е, и, и всъщност ние искаме да има общи платформи, стандартизирани правила, да има главни инструменти, които да покриват цялата верига на иновациите и да има е, по-така е, координирана процедура за получаване на средствата. И комисията ще направи предложения по обща стратегическа рамка до края на тази година. Ние вече в последната седмова, седма рамкова програма ние сме предвидили рамки, е, мерки, които са насочени специално към малките средни предприятия, като например е, средства за европейския пазар. И е, от сегашните 14,3% трябва да стигнем до над 15% по законодателството. Е, и е, е, мисля, че е, по-лесният достъп до седмата рамка е, стана чрез е, европейската мрежа. Е, и като например търговските камери, е, камерите на занаятите, е, е, регионалните камери за развитие. И тази мрежа работи съвместно с национални контакти точки по FB7 и оказва помощ на малките средни предприятия за изграждане на техния капацитет за участие в програми, и съответно европейските малки и средски предприятия участват в е, изследователска работа, в съвместни действия и ние искаме е, те да бъдат е, приобщени в работа по основни въпроси. Стотици хиляди малки и средни предприятия отправиха предложения по FB7 и в подкрепа на нашата работа. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, за вашия отговор. А малките и средни предприятия срещат затруднения при достъпа до средства от Европейския съюз. Те търсят възможност за съфинансиране. Дали комисията има някакви планове да обмисли набор от правила, които да помогнат на малките и средни предприятия да, да се облагодетелстват от седмата рамкова програма или да ам, се създадат фондове само за финансиране на малки и средни предприятия. Три конкретни мерки бяха приети на 24 януари тази година с ам, непосредствен ефект върху управлението на седмата рамкова програма. Имаше загриженост, която беше изразена многократно от участниците в седмата рамкова програма. Ставаше въпрос и за разходите за заплати, за това, че няма официално регистриране в техните сметки, така че да, да им бъдат възстановени разходите. Високопоставени служители в Европейската комисия са включени в процеса на проучване и преглеждане ам, начина по който се прилагат правилата. Електронните платформи за обучение ще бъдат пуснати в действие тази година. Те ще улеснят достъпа на малките и средни предприятия до проекти, свързани с научно-изследователска и развойна дейност. Също така ще се предлага безплатно, управление, безплатно обучение онлайн. Ще има и един форум който ще улесни комуникацията. Ние ам, търсим начини да улесним малките и средни предприятия и ще се радваме за нови идеи, с които да можем да им помогнем допълнително. Благодаря, госпожо комисар, казва председателя, за вашето участие. Следващия въпрос е от господин Посел. Той е насочен към господин Поточник и е свързан с замърсяването на въздуха в германските градове. Господин комисар, когато сте готов, може да започнете. Uh, Госпожо председател, дами и господа, господин Поселт, директивите за качеството на въздуха определят е, праговете на замърсяване и сроковете за, тяхно, за спадането на а, процента. Комисията контролира а, наистина дали има изпълнение на а, стойностите, залегнали в директивите. През 2009 година бе разработена дългосрочна и средносрочна е, стратегия относно е, начините за прилагане на директивите. При случай на е, инци... случай на инцидента трябва да бъдат готови мерки за преодоляване на ем, стойности, които са по-високи от определените в е, директивата. Но държавите членки са онези, които определят мерките, които трябва да залегнат в техните национални планове, също тъй като смятаме, че националните и местните органи на властта са онези, които могат да определят кои са най-подходящите мерки за постигане на оптималните стойности, които са записани в правилата. Еди, комисията контролира единствено дали мерките се прилагат и как се прилагат. За две, е, анализа направен за 2009 година показва, че 70 от общо 90 зони е, е, имат стойности, които са по-високи от определените. А, Мюнхен е една от зоните, които са подготвили програма с точни разчети. И в, национал, в плановете на местните органи на властта. Трябва да бъдат включени обаче и краткосрочните мерки, както и предвиждания за какви дейности трябва да бъдат спрени в случай на превишаване на допустимите стойности. А, възможно е преди инциденти, случили се през 2010 година и тези, които са включени в дерогации до 2014 година, не представляват нарушение на регламентите, прияти от Европейския съюз. До края на 2012 година трябва да се представят националните плани. Е Благодаря, господин комисарио, за точния ви отговор. Два допълнителни въпроса. Комисията може, да разяс... може ли да разясни и а, дали в държавите членки показателите се прилагат по еднакъв начин? Има ли предложения а, за градовете как могат да намалят а, замърсяването на тяхната територия? Комисарят има думата. Критериите са, всички, са еднакви за всички държави членки. Да, а, Истина е, че предвид географските особености, например в Милано, в Италия, по-трудно могат да бъдат изпълнени тези критерии, отколкото в други части на Европа. Обаче за всички да, граждани в Европейския съюз трябва да се гарантира еднаква степен на защита и на здравословни условия на живот. Това са критерии, които се изпълняват по специфичен а, начин. Ако това се изисква от географските особености на определените населени места, ние ще го вземем това в предвид. Нашата цел е да намерим решение и да хем да сме строги, но хем да оказваме помощ. По принцип не а, даваме някакви а, конкретни препоръки на отделните градове и региони, защото смятаме, че властите на местно ниво могат да, да се справят по-добре в тази насока. Но трябва да има един стандартизиран подход, който да води до добри резултати. И тогава а, това се дължи на а, смесица от различни а, различни фактори. Въпросът е да има един структурен е, съвместен подход. Благодаря, господин комисарио. Следващия въпрос е от е, госпожа Каденбах, е, която е представлява на господин Арсениас. Става въпрос за стратегията за биоразнообразие в Европейския съюз. Благодаря ви почитаеми депутати, комисията приключва новата стратегия, която ще бъде рамка за биоразнообразие през следващото десетилетие и се надяваме да се приеме тя в началото на май месец. Тъй като проекто стратегията сега е обект на вътрешна консултация в комисията е, и ние, аз не мога да съобщя много подробности по нейното съдържание, но все пак мога да ви уверя, е, че е, в отговор на амбициозните цели, поставени от съвета миналата година и общите ангажименти, които бяха подписани е, от Европейския съюз през октомври миналата година по Конвенцията за биоразнообразието. Стратегията ще се съсредоточава върху 6 основни цели е, и всъщност ние ще се справим с е, основни причини, които намаляват биоразнообразието да има по-голяма консервационна дейност, е, възстановяване на зелена инфраструктура, е, селско стопанство, е, рибно стопанство и освен това нашестващи видове и европейска стратегия. И ние ще се възползваме от съществуващото сега законодателство, включително адекватно е, финансово управление на Натура 2000 е, и цялата мрежа от такива обекти. Много е важно да се прецени доколко реформата на общата съскостопанска политика и съскостопанската рибна политика, общата политика ще подкрепи запазването на биоразнообразието. Ние не искаме да се унищожава това биоразнообразие, искаме да се съхранят екосистемите, не искам да ви уверя, е, че в тази стратегия ще има действия е, специално за е, засегнатите региони. Ние искаме да се приложи в по-голяма степен директивата за хабитатите на птиците и искаме е, да има е, да бъдат е, съхранени всички видове и всички хабитати, които са от европейско значение. Колкото до засилването на законодателство в областта на, околната среда като цяло, Комисията ще изготви е, ново комунике по този въпрос по-късно тази година, като целта е, не е да се, е, да се замени сегашното законодателство, а по-скоро да се съсредоточим върху нова структура и да се приложи законодателство в областта на околната среда. И в рамките на тази инициатива ние искаме да засилим способностите за контрол и мониторинг на европейско ниво и националните системи за инспекции. Трябва да признаем, че европейската рамка се подобрява едва от последните години чрез приемането на препоръки за минимални критерии за околната среда и инспекциите в държавите членки а също така и е, е, преразглеждане на законодателство в различни отрасли. В момента комуникето се изготвя. Все още е, нямаме съгласие по споразумението, но ще продължим консултации с партньорите, съответно и с Европейския парламент, чрез съответните парламентарни комисии и членовете на тези комисии ще могат да изразят мнение и да отправят препоръки. Благодаря ви бих искала тези, които са в пленарна зала, да знаят, че следващия въпрос може би ще бъде последен. Господин Арсениас, благодаря. Благодаря ви, господин комисар, за подробния отговор. Ние очакваме новата стратегия и парламента има доста идеи и е, ще можем да поработим допълнително. Сега е, по въпроса за е, стратегията за Нагоя. Искам да разбера как се прилагат тези решения и протокола Тико, какъв е напредъка? Има ли някакъв напредък специално за целите по Нагоя? И освен това, вие споменахте, е, че ще има специални е, защита е, на биоразнообразието чрез КАП, но парламента иска да се съхранят и дивите животни. И накрая искаме повече информация. господин Поселт. Господин комисар, искам само да ви кажа, насочете се в тази тема върху защитата на животните, на растенията или по-скоро се концентрирате и върху домашните животни и е, растенията отглеждани при домашни условия. Господин Диванди също има допълнителен въпрос. Благодаря, господин госпожо председател. Искам да добавя нещо, като говорим за биоразнообразие. Един проблем, който е много сериозен в моята родина. Получават се все по-низки цели от Европейския съюз, свързани с съответното законодателство. Съгласен ли сте, че трябва да намалим целите или да се придържаме към настоящите? Комисарят има думата. Благодаря на всички а, вас. Относно Нагоя, нещата се развиват много добре. Няма а, проблем. Има малки проблеми с писмения превод, но а, нещата са в ход и планираме да подготвим законодателството и след това да преминем към процеса на ратификация. В момента няма някакви сериозни пречки. По отношение на морските защитени територии, да, закъсняваме, опитваме се ам, да ускорим действията. И като си имам предвид Нагоя, ще трябва да предприемем по-интензивни мерки в Европа. Ем, Финансирането на Натура 2000 ще направя всичко възможно, така че нещата да са контролирани по първия и по третия стълб, нещата да бъдат свързани и с ОСП. Комисар Чолос, комисар Хидагар и аз обсъдихме този въпрос, написахме едно писмо Надявам се, че ще ви ще съгласите с нещата, включени в него, за начина по който ние ще подхождаме в бъдеще. На въпроса на господин Поселт. Защитените територии според Натура 2000 по-настоящем около 18% от европейската територия попада в тази категория. Има директива, директива за птиците, другата директива е за местообитанията. И там ясно е посочено кои видове и при какви случаи са защитени. Законодателството е доста всеобхватно. То не се ам, ограничава само в защитата на един или друг вид от флората и фауната. Факт е, че има много видове на европейска територия, които са идентифицирани като застрашени и са в много лошо състояние, така че трябва да направим повече. Относно въпроса свързан с целите, отговорът е много прост. в момента не трябва да се фокусираме върху въпроса свързан с намаляване на целите, трябва да се фокусираме върху ам, ам, разпоредите, свързани с изпълнението на законодателството по Натура 2000. Си, няма да е толкова лесно при настоящата ситуация, но ще трябва да се предвиди допълнително финансиране за бъдеще. Благодаря, господин комисарио. Последният въпрос от господин Кантис и то свързано с отпадъците в Гърция. Госпожо председател, дами и господа, новата директива за управление на а, управление на отпадъците предвижда пет степени. Първо превенция, след това подготовка на отпадъците за повторна употреба, рецикляне ни, повторно използване като примерно за енергия и депониране като последна последна мярка. Разбира се, има възможност за е, дерогативи, но тези държави членки, които не спазват е, тези степени, трябва да дадат обяснение. Депонирането, което е на последно място, трябва да бъде считано като, от държавите членки като най-лошата опция. Е, чистотата на отпадъците, като примерно хартия или стъкло, е, е условие за повторно използване на суровини в, от промишлеността. Затова сортирането от източника е най-добрият метод на управление на отпадъците. Е, съгласно директувата, до 2015 година държавите членки трябва да определят и да инсталират контейнери за разделно събиране събиране на отпадъци, желязо, стъкло, хартия и така нататък, но, раз, но разбира се, ще се, ще се държат, ще, има, ще се имат предвид и спецификите. А, и а, наличата на технологиите. Но при всички случаи а, раз, раз, разделянето от източника е начина наистина за постигане на, на количествено е, и качествено чисти отпадъци. Верно, че Гърция има много проблеми, включително и огромно, огромен брой сметища, в които са депонирани е, отпадъци. През 2010 година гръцки, гръцкото правителство е, прие е, план за действие за сътваряне на всички сметища до края на тази година. Е, депонирането в сметищата трябва да бъде последната е, опция, е, но при прилагането и трябва да се спазват основните стандарти на хигиена. Прилагането на директивата е, разбира се, крач, крачка напред и комисията приканва гръцката, гръцките с, с, с, средства за създаване на а, а, за предприемането на мерките, финансирани от Европейския съюз, но Гърция трябва да предприеме и допълнителни е, мерки за приемане на една модерна политика за управление на отпадъците. Съгласно статистиките на Евростат, 82% от отпадъците в общините се депонират, като този процент е много по-висок от средния в Европа. А, рецикли... рециклирането представлява само 17% от общинските отпадъци. Затова прилагането на директивата е приоритет за цялата комисия и за мен лично. Ние ще е, следим отблизо е, създаването и прилагането на плановете за действие на държавите членки. Очакваме един обновен план от гръцките власти и е, закриването на всички незаконни сметища в страната. Ще, също така ще контролираме средствата и ще бдиме, защото проектите, които се финансират, да отговарят на условията. Целта е да се намали до минимум депонирането в сметища и да се увеличи процента на рециклираните суровини този процес може да създаде, да даде динамика на малките бизнеси, да създаде работни места и е, това може да стане, разбира се, и чрез обмена на добрите практики. И утре е, заминавам за Гърция, където ще осъществя е, посещение в продължение на два дена и ще обсъда тези проблеми с е, властите на страната. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Последното позоваване на комисаря ми дава някакви надежди. Е, господин комисар, тъй като вие ще отидете в Гърция, искам да посетите район близо до Атина, е, където от 4 месеца има бунтове на местното население е, с намеса на силите на полицията и ранени специално за отпадъците. Въпросът ми е следния. Тъй като е, това е възможно най-неадекватното решение. Защо вие приемате е, оценка на въздействието, е, специално в района, който ще посетите. Имам предвид въздействие върху околната среда. Е, там има лошо управление на отпадъците е, с незаконни сметища. Ако не сложите край на този скандал, това е економически скандал, защото има съфинансиране от Европейския съюз положението ще се влуши и за това ви моля, колкото се може по-активно да вземете отношение и нещата да не са толкова песимистични, колкото ги описахте. Господин комисар, това е, е допълнителна покана. Аз отивам на място, което е близо до Атина, но първия ден ще, първия ден ще има дискусия с, с три комисии на гръцкия парламент и сигурно ще обсъдим въпроса. Съзнавам колко е, е сериозен въпроса. Искам да ви кажа защо ние сме е, за това, че дори съфинансираме макар че знаем, че това е на най-низко ниво на опциите, но всъщност най-важното, което трябва да се вземе под внимание е човешкото здраве, и, и, и, и околната среда и трябва да сме сигурни, е, че е, те са защитени с всички средства и за това е много важно е, ние да се опитаме да намерим възможно най-добрите решения. Понякога трябва да се действа постъпателно, от е, данните, които получавам от целия Европейски съюз, виждам, че когато дадена страна е, сериозно е, се вземе с разделянето на отпадъците, тогава има много високо ниво на преработка на отпадъците. Така че всичко трябва да се прави на ниво община, трябва да има разделно събиране на отпадъците и тогава нещата стават по-гладко, но понякога обикновено тези сметища са единствената възможност и е, това създава проблем с е, общественото здраве. Благодаря на господин е, отговорите. Тъй като нямаме време, писменно ще получите отговор на останалите въпроси, защото времето за въпроси и отговори стича. До 9 часа прекъсвам заседанието.